Okay, perhaps we can uh, look to make a... може би можем да пристъпим към началото на работата по следобедния workshop. Вероятно сте забелязали, че госпожа Гресле отсъства. Тя ще се забави и ще дойде около 4 без 20. Междувременно аз ще председателствам този workshop – аз ще правя забележки и те ще бъдат кратки. Искам само да кажа, че вероятно колегите знаете, че всяка година от последните 7 години Европейския парламент отказва да освободи от отговорност съвета. Не, Вероятно Европейския парламент и в частност неговата комисия за бюджетен контрол изпитва е, силни чувства по този въпрос. Ние е, е, смятаме, че трябва да поемем отговорността за това дали да освободим от отговорност цяла институция или европейски орган. За нас това е въпрос и на прозрачност. И за това е според мен е важно е, всички европейски институции е, да бъдат прозрачни по техните сметки. Е, бюджетния контрол, парламента и обществеността като цяло имат право на достъп до сметките на отделните европейски институции. Ние смятаме, че не е хубаво това, че 7 години е, съвета не е освободен от отговорност. Според нас е, това не е добре за Европейския съюз, е, за неговото име. Това далеч не е добре за името му като цяло. Хората могат да се зрат в това липса на прозрачност, но също така и липса на сътрудничество между две основни институции, а именно съвета и Европейския парламент. Ето защо Комисията за бюджетен контрол в частност смята, че трябва да се опита да намери решение на този въпрос. Аз разбирам, че в миналото е, са били организирани семинари по този въпрос. Като казвам в миналото, имам предвид 2011-2012 година. Не е било намерено решение. Е, съвета също е направил предложения, но не е направен никакъв напредък по постигането на решение на този проблем. Ето защо нашата е, парламентарна комисия смята, че сега е отново подходящ е момент за да се организира уркшоп. Въпросът трябва да се обсъди, защото някои от вас настояват за намирането на решение. Господин Барта Стас, който е докладчик по въпроса, седи до мен и е, както обикновено, първо ще му дам думата на него и е, смятам, че при днешния workshop ще обменим идеи и ще постигнем известен напредък по този въпрос. Надявам се, че можем да започнем и да приключим workshopа с известен оптимизъм но мисля, че е, е, не знам дали ще можем да намерим решение. Това са кратките забележки, които исках да направя от мое име и веднага ще дам думата на господин Стас за изказване. Благодаря. Добър ден на всички. Мисля, че трябва накратко да ви напомня какво означава накратко освобождаване от отговорност. Е, всъщност това означава гражданите, т.е. данакоплаците, по един или друг начин е, да получат гаранция за това, че средствата, е, които са платили за Европейския съюз, са били използвани надлежно и целесообразно освобождаванията от отговорност през последните години е, в все по-голяма степен е, се отнасят до надлежното разходване на средствата съобразно финансовия правилник, но също така и то в все по-голяма степен за това дали е, хората са получили това, което заслужават предвид парите, които са дали. Value for money. Ние сме в особено неприятно положение. Колегата Боган току-що обясни това. Аз е, не съм говорил за същински конфликт, но все пак за спор, за разпра с съвета. От 7 години е, Европейския парламент не може да освободи от отговорност съвета поради разногласия между съвета и парламента за начина по който това освобождаване от отговорност трябва да се извърши. И също така въпросът се отнася и до това как съвета разходва отредените му финансови средства. Конфликтът е, е, започна далеч в миналото, но е, както авторите на изследванията, които ще изслушаме сега, Та един от авторите посочва в един от докладите си, че има общи принципи, а именно прозрачност, едно здраво финансово управление. Това са понятия, които са посочени в договорите. Авторите на изследването ясно заявяват, че тези принципи не трябва да бъдат подчинени по какъвто и да било начин на начина на търсене на баланс между две институции, в конкретния случай съвета и парламента. Целта е постигане на по-добро сътрудничество. Мисля, че организирайки настоящото заседание, както и самия факт, че парламент е финансирал двете проучвания, с които ще бъдем запознати днес, ние смятаме, че отправяме сигнал към съвета и заявяваме, че в парламента дискусията е открита. Госпожа Гресле, както и самият аз, е, преди да обсъдя въпроса с генералния секретар на съвета, имах чувството, че е, от страна на съвета също има някаква склонност е, и е, най-вече очакване парламента да отправи предложение на съвета. Това е, предложение трябва да отговаря на определени критерии. Това поне е мнението на съвета и генералният секретар на съвета ни увери, че ако предложението отговаря на тези критерии, той се ангажира да го представи пред Корепер, за да се направи опит, за да се постигне някакво съгласие. Та, настоящия въркшоп, настоящето работно заседание е открито, публично. Сред нас са специалисти, като после, съобразно чутото днес след обед, ще направим изводи. Е, има работна група, е, в която членуват депутати от различни парламентарни комисии и от различни партии. Е, целта е на следващата пленарна сесия в Страсбург, аз като докладчик и госпожа Греслер като председател на Комисията по бюджетен контрол, заедно с представители на отделните политически групи, да се опитаме да е, постигнем някакъв текст, текст е, да бъде обсъден и е, да е, бъде гласуван в Комисията по бюджетен контрол по време на втория е, тур от освобождаването от отговорност. Ние е, отложихме въпроса през април за октомври. Надяваме се да има поне принципно съгласие, за да може освобождаването от отговорност, което ще се осъществява до година от е, този, който ще поеме работата след мен, да се проведе при сравнително нормални условия като се надяваме да се уменят е, данни и в крайна сметка да се разбере дали е, съвета надлежно е употребил средствата, които са му били отпуснати. Е, аз се запознах бегло с направените проучвания. Вероятно ще има въпроси. Мисля, че ние като парламент можем да покажем много сериозно към този въпрос. Председателя, благодаря Барт за тези встъпителни думи. Първата част се казва демократична отчетност по бюджета на съвета. Сред нас са трима доктори, е, които ще направят, е, с, е, които ще направят представения. Господин Бенедето от Royal Holloway в Лондон, господин Риналди от CPS и господин Аден Лондон School of Economics. Първо давам думата на доктор Бенедето за първото представяне. Yes, thank you, uh, chairman. And I, first of all like to thank the committee for having... Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за това, че ни покани. Ние съзнаваме, че през последното десетилетие е, това е е, област на спор, е, както в тази комисия, така и между е, парламента и институции, като например съвета. Всичко, което знаем е, че през последните 10 години парламентът е отказвал да освободи от отговорност съвета по многобройни причини. Една от тях е, че съветът не е дал пълен отговор на въпросите от страна на парламента по вътрешното му счетоводство и по вътрешното му управление. Въпреки, че съветът е сътрудничил напълно с Европейската сметна палата по ежегодните доклади на последната, Парламентът изпитва безпокойства не само по управлението на фондовете от страна на съвета, без това да бъде първоначалната му грижа. Първоначалното безпокойство като цяло е свързан с начина по който е, съвета е, води политика в рамките на административния си бюджет. В частност, действията на изпълнителната власт. Съветът не е изключителен законодател, подобно на Европейския парламент. В известна степен той е част от изпълнителната власт, така че въпросът в каква степен средствата са били използвани за изпълнителна власт. През е, последните години е, по така наречения модус вивенди е, са били обсъждани много въпроси, но не е усъвременено предходното споразумение, така нареченото джентълменско споразумение по бюджета. Ние трябва да предложим решение и стратегия за Европейския парламент. Това е целта, която ни е възложена. Най-напред е полезно е, да унагледим частотата, с която парламента е отправил въпроси ежегодно. Става дума за финансова година до 2013 година. Въпроси от подобно естество е, не са били отправени, поне доколкото аз се спомням, през 2015 година. Предходните въпроси са били много по-специфични. Това, което виждаме на първо място е, че е, по време на периода, непосредствено е, след като е, Лисабонския договор става факт, се създава външната служба на Европейския съюз няколко години след влизането сила на Лисабонския договор. Върховният представител е, е създаден с съответни служби от съвета, в е, е, външната служба. Така че това е значителна институционална промяна в съвета. Някои от правомощията му по външната политика са загубени, някои аспекти по външната политика е, обаче остават в съвета. Е, има и други пълномощия, свързани с изпълнителната власт, му се възлагат по силата на Лисабонския договор. Създава се служба на председател на Европейския съвет. Така че това са въпроси за финансовите години 2009-2010. Някои от тях са свързани с прехвърлянето на служители към е, външната служба на Европейския съюз и към специалния представител на Европейския съюз. Колко щатни места са били предложени на специалните представители? и как са разпределени тези щатни длъжности между съвета и е, службата за външна дейност. Е, виждаме, че броя на щатните служители по външната служба, които все още са в съвета, са обект на въпроси между 2010 и 2013 година. А, също така има въпроси е, по е, операции, тяхното управление в съвета, колко струват те, е, е колко струват командировките на специалните представители на Европейския съюз. За 2011 година има въпроси за това е, какви разходи по CSTP и CFCP са прехвърлени към външната служба. Е, това са административни въпроси, но е, те е, всъщност имат, поставят ударението по-скоро върху изпълнителната власт, а не толкова върху законодателната. Традиционно външната политика се смята за отговорност на изпълнителната власт. Има и въпроси за еднократното създаване на външната служба, до каква степен през 2011 година създаването на външната служба от гледна точка на бюджета, защо не е ощетоводена в бюджета през 2011 година? ще бъдат зададени повече въпроси по преразпределението на бюджета на съвета към бюджета на новата институция, глава 10, която е представлявана от външната служба. Такъв вид въпроси задава парламента. На нито от тях обаче не е даден изречен отговор, защото от 2009 година насам съвета не отговаря на ежегодния въпросник на парламента. Всъщност през 2013 година парламента задава конкретен въпрос на съвета, а именно искат да съвета да даде отговор на всички въпроси, на които не е дал отговор от 2010 година. Така че от 2009 година до сега парламента не е освободил от отговорност съвета. В момента се разглежда бюджета за 2015 година. Резолюциите е, за отхвърляне са включени в е, двата следващи диапозитива. Като цяло е, съвета трябва да бъде проверява за неговите разходи от всички останали институции. Всички останали институции отговарят на въпросника на парламента. Съвета не предоставя онова, което парламента разглежда като е, достатъчни бюджетни документи. Тоест има е, безпокойство по принципа за рамасаж, т.е. набиране на средства, Примерно, средства по политиката за сграден фонд. Това може да се разглежда е, като пряк е, изпълнителна власт. Сега, е, доколко сградите или улесненията, с които разполага съвета, са въпрос на изпълнителна власт. Но тук възниква въпрос за съразмерността на политиката по сградния фонд и доколко този сграден фонд се използва за нуждите на изпълнителната власт. Имаше и краткосрочен проблем, идентифициран от е, Сметната палата през 2011 година по е, държавните поръчки. И нови безпокойства през 2011 година за липсата на резултати по показателите за командировки, логистика, устен превод, например, доколко те са използвани за изпълнителна власт, а не за чисто закон... за изпълнителни действия, не за чисто законодателни. По-наскоро, през 2013 и 2014 съвета не предоставя анализ по происхода на неговите служители. Има се предвид пол, различни, различни недъзи, от които биха могли да страдат служителите в парламента, защото има определени съвременни норми за модерно управление на персонала и финансиране. Сега, вътрешните правила по почтенността и стълкновението на интереси. Тук аз ще дам думата на моя колега Харт Маталто. For inviting us for this workshop on a very interesting topic. so we already heard from Mr. Stays and also in, his introduction that this is not a new topic, but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 начина по който се осъществява това в съвета, защото годишния бюджет на Европейския съюз се приема и гласува от парламента. Това става с двама докладчики. Един за раздел 3, разходи на комисията и европейските агенции. А втория докладчик носи отговорността за, всички, за разходите на всички останали институции. Така така, че има разпределение по институции. Един докладчик за комисията и всички останали се поемат от друг докладчик. Разбира се, Сметната палата със своите пет състава разглежда бюджета и прави съответни анализи. Един от тези пет състава е състав 5, което е административ Камерата за административни разходи. Сметната палата разглежда с е, годишните сметки и разходи на базата на разходи. Дали службата за външна дейност, състав 3 или а, други в, да речем, камера 5. А, не става дума за разпределение по инст... и разглеждане, анализ по институции. В крайна сметка Парламента решава освобождава ли или не от отговорност, изхождайки от работата на институциите, като съответно за агенциите, комисията, раб, парламента работи на базата на институциите така че това е, което се отразява на работата. И сега препоръките. Имаме редица препоръки. Първо към независимата сметна палата. Нейната независимост трябва да бъде стриктно зачитана частичната реконс... реорганизация на сметната палата води до различни, различен начин на вземане на административни решения. Първо, специален доклад от Сметната палата относно съвета и Европейския съвет. Това може да се обоснове защо. След 2009 година има промяна в институциите на Европейския на съвета и Европейския съвет. Той губи част от изпълнителниските си права, които се прехвърлят към службата за външна дейност. Добива нова отговорност с назначаване и избиране на председател на съвета на Европейския съюз и Европейския съвет. И когато има подобни промени, специален одит може да бъде обоснован за проверка на изпълнението на тези промени и гладкото протичане на процеса в рамките на структурата на самата сметна палата. Знаем, че състав 5, може да бъде разделен това е звеното, което отговаря за финансирането и администрирането на Европейския съюз. Комисията извършва, осъществява една гигантска задача за дори когато ам, работата изглежда привидно ограничена, а, е, нещата всъщност стоят така, че административните сметки на институции, различни от Европейската комисия, са обект на много внимателно разглеждане. И това, което прави звед, а, е, а, е, Камара 3, т.е. външни дейности, сигурност и правосъдие, изготвят специално, специален доклад за съвета. Сега отношенията между парламента и съвета вече от години говорим за модус вивенди. Имаме джентълменско споразумение от 70-те години когато двете, двата органа се споразумяват да не се намесват взаимно в бюджета си. И от периода, когато съвета не изпълнява конкретни, не, не поема конкретни изпълнителски задачи. За в Европейския парламент, това джентълменско споразумение никога не се е прилагало по отношение на освобождаването от отговорност. Решението е между институционално споразумение, обект на известен скептицизъм. От това такова споразумение може да съд включва принципа на джентълменско споразумение, но на първо място трябва да бъде споразумение, което изисква подновяване на клаузата за приключване на действието и валидността от страна на съвета и е, Европейския съвет. Е, парламент. Е, така че относно вземането на решения с квалифицирано мнозинство и ако една от е, институциите смята, че няма полза от подобно споразумение, ще се намери е, наресно решение. Какво да съдържа подобно междуинституционално споразумение? По същество е, джентълменско споразумение, но само за законотворчески дейности така че парламента и съвета могат да осигурят взаимен достъп до документите за освобождаване от отговорност от съвета и за съответна е, работа на съвета. Като се предостави конкретен достъп до е, незаконотворчески досиета на съвета, като управлението на документи може да доведе, да, да, да се отнася единствено за чисто изпълнителски документи. Какво означава това за съвета? Нека да разгледаме. Едната възможност е разделяне на раздел 2 от бюджета за разграничаване съвет Европейски съвет и включване на нова, нов раздел в бюджета, раздел 11, за Европейския съвет с отделно освобождаване от отговорност извън раздел 2 като альтернатива или допълнение към това, допълнителна стратегия може да бъде вътрешната отчетност, отделните редове на бюджета, да е, е, с всички подраздели, рубрики и подрубрики, те да бъдат разгледани като законодателни или изпълнителни. Е, така че ще има и сграден фонд, и служители, служители на съвета, които да изпълняват на момента изпъл... функции в изпълнителната част от дейностите или за закон... политическата част. Тук попадат всичко свързано с организиране на заседания, организация на зали, озвучаване, преводачи, устни, устни и писмени и така нататък. Въпрос е как да ги какъв етикет да им сложим може да се реши, че работата на един индивид, да речем при организация на заседание, може да включва 30% административни задължения и изпълнителски задължения и 70% законодаческа за законотворческа дейност. Така ще има ясно разграничение на дейностите по сграден фонд, техническо оборудване и ем, персонал. Какво може да направи парламента от друга страна? Може да договаряте ежегодно под една или друга форма с съвета въпросниците, които да бъдат по-целенасочени. Второ, съветът може да има ново споразумение, като позволи на, на съвета преглед на техните досиета с цел собственото освобождаване от отговорност на парламента. И накрая правилника за работа. Приложение 4 от правилника за работа на парламента урежда механизма за освобождаване от отговорност. И с се съдържа и за има възможност за включване на нов член за автоматично гласуване за отхвърляне на, на освобождаването за всяка институция, която не е изпълнила изискването за попълване на въпросника. Това, разбира се, ще бъде по усмотрение на парламента, но няма да е безпредседентно. Такива случаи вече има. Европейския парламент е приемал правилници за работа, предвиждащи автоматично отхвърляне на, на освобождаването от отговорност на вътрешна база. И накрая, ако продължава несъгласие преди няколко години Флоран Шартиел, която говори, е, е говорила пред тази комисия, също е отправила с доста ясни предложения за отношенията парламент-съвет. Може да се приеме, че само комисията отговаря за бюджета и единствено тя следва да бъде освобождена от отговорност. Флоран Шартиел предлага на парламента да при гласуването на, на бюджета да въведе ограничения или дори да заплаши комисията, че ще отдели бюджета. Това е един сценарий. Друг въпрос. Пленарно изслушване на, под формата парламентарен контрол на комисията и съвета. Освен вашата комисия, има още две парламентарни комисии с такива правомощия – Либе и Афет граждански права и свободи и външни работи. И накрая в парламента може да променя годишния бюджет и да приложи тактика на ограничаване на разходите. Така че в някои части от а, раздел от рубрика трета може да приложи това правило. Но това само при положение, че не се възстановят хармоничните отношения между институциите. С това ще приключа с благодарност за вашето внимание. Госпожа Гресле, благодаря. Доста изоставаме с времето. За това веднага ще дам думата на следващите на госпожа Санчес Бароеко от университета от Деусто. Имате думата. Mr. Speaker, um, if you don't mind, Madam President. Um, е, аз първо ще говоря, госпожо председател, господин е, е, докладчик, дами и господа депутати. Аз се казвам Стивенсън от университета в Мастрихт. За мен е удоволствие да бъда тук. Аз съм автор на проучването, заедно с колегата Мария Луис Санчес Баруеко от университет Делусто в Билбао и Хармут Аден от Скола School Economics and Law в Берлин. Аз искам първо да ви запозная с нашата група. Ние обединяваме 25 изследователи от 14 държави членка и всички работим по отчетността. През последните 5 години през последните 5 години Сътрудничеството нарасна във връзка с финансовата отчетност и въздействието върху легитимността на Европейския съюз. Имам предвид институционалната легитимност и същинската легитимност на политическия процес на Европейския съюз. Ние се радваме, че обединяваме практици и лица, е, които работят в университетските среди във връзка с резултатите на европейския бюджет. Ние работим с така наречените Watch Dogs е, институции, и е, като например Европейската сметна палата. Аз ще е, говоря от името на всички. Е, аз говоря пред вашата парламентарна комисия, която въплащава усилията на парламента да подобрят учетността в финансовите усилия. Вашата роля е забележителна. Вие се очитате пред европейските граждани във връзка с парите на знакоплаците. По този начин нараства доверието и аз искам да ви кажа, че ние извършваме изследване, което е много сложно сложно. Ние искаме да отправим независими съвети по тази област. Сега веднага давам думата на Мария Луиса Сачес Баруеко, която ще ви запознае с основните констатации. Може би ще се спра в по-голяма степен на правния аспект. Благодаря. Good afternoon. Добър ден. Потенциалните решения за подобряване е, на процеса на освобождаване от отговорност е сърцевината на моето изказване. Колегата каза, че бюджета на съвета трябва да бъде по-пропорционален на общия бюджет включително имаме предвид административните разходи. Няма доказателства за управлението, е, които да са установени от Европейската смотна палата. Няма малки пропуски в финансовата отчетност и няма малки неизправности от гледна точка на легитимността гражданите не искат да знаят, че техния процент от бюджета, колкото и да е малък, обягва на демократичния контрол на пряко избраната от тях институция. Отчетността е, е слабото звено, т.е. е много важно да се намерят решения по освобождаването на отговорност от съвета. Тук искам да ви запозная с три основни идеи. Първо, настоящата правна рамка е свързана с доводи, които подкрепят парламента и съвета. Тези е, правни данни потвърждават дългото впечатление, е, че отчетността не е, е не, не е неизправна. Тоест, трябва да има повече за народа и за неговите представители и да има по-добро управление на е, активите. Втория ми довод е, тук има инерция, но нищо не е трайно, нищо не е, е написано в камък няма политическа енергия, защото когато приключат преговорите, насилите са насочени към по-спешни въпроси. Хубаво е, че в миналото настъпиха промени, може да настъпят и в бъдеще, но някой трябва да настоява за това, да подготви промените и е, да изготви съюзи с съответните партньори. Искам да се спра на четири основни сценария, за да се разчупи е, това, е, е, това, тази невъзможност да се постигне освобождаването от отговорност. Парламента трябва да прецени кои са предимствата, кои са недостатъците и коя от четирите варианта да подкрепи за да се избегнете задъне на улица, трябва да си има предвид, че споразумение, че недоразумението се, дъл... а, има разлика в тълкуванията и нито едно от тълкуванията не е неправилно. Нито парламента, нито съвета нарушават закона. Просто го тълкуват различно и действат съобразно тълкуването си. Съвета тълкува тясно правната рамка в настоящия вид, докато парламента използва по-широко тълкуване на правната рамка. Как би трябвало да бъде? Ще се върна на правните доводи малко по-късно. Моето намерение не е да се връщам е, до 51 година, но мисля, че можем да направим изводи от е, претърпяното развитие в миналото. Е, първо, финансовия регламент и настоящите правни актове трябва да се спазват. В миналото обаче промените в правната рамка е, са били извършвани чрез финансов регламент в очакване на бъдещи промени в договорите, които да ги кристализират. Всички партньори са съгласни, е, че това е, че финансовите регламенти са били използвани по правомощия, индиректно. Правомощията на институциите се възползват е, от пропуски в правната рамка и е, е, вече трябва да се види отделните партньори доколко ги толерират. Макар и практиката привидно да проистича от правната рамка. Тук искам да посоча, че нито правната рамка по изпълнението на бюджета, нито на изпълнението на бюджета и освобождаването отговорност не са останали непроменени. От 51 до 85 година комисията представлява всички институции и се председателства от председателя на Европейската сметна палата. Тя гарантира изпълнението на бюджета. От 58 до 71 година съвет е освобождаван от отговорност. От 71 до 77 година освобождаването от отговорност е общ е, въпрос между е, парламента и съвета. И от 77 година парламента освобождава от отговорност по препоръка на съвета. Но различни е, разпоредби в правната рамка е, е, се смята, че парламента и съвета са равнопоставени. Друга промяна, настъпила с годините, е свързана с, е, временен, с междинни документи по освобождаване от отговорност, който е бил одобрен. Субектите се променят и комисията постепенно е призната като част от правната рамка правната рамка трябва да се промени, ако не гарантира достатъчна отчетност. Сега бих искала да се спра на освобождаването отговорност като механизъм за отчетност. Ние трябва да видим четирите измерения. Първо, прозрачност – това може да изглежда пасивно, защото се изработват документи свързани с бюджета и които стават обществено достояние. Отчетност по изпълнението на бюджета. Обхвата на отчетността се разширява с времето и се смята, че е, съвета отговаря на изискването. Но е, тъй като няма разделение между съвета и Европейския съвет, е, което би е, оправдало ефективността според външни наблюдатели. Това пречи на прозрачността както на съвета, така и на Европейския съвет. Трябва да подчертаем, че е, участието на комисията в административните разходи се е, свеждат само до е, набиране на информация, която предоставя другите институции. Другото измерение е изложението, задължението е, на е, комисията да отговаря на въпроси на парламента. На практика всички останали институции, с изключение на съвета, се съгласяват да отговарят на въпросниците и да участват в изслушвания на парламента. Дали поведението на съвета е законосъобразно или не, зависи от член 370 от договора за функциониране на Европейския съюз. Дали комисията ще изпълнява бюджета? Дали се има предвид целият бюджет или само оперативните му аспекти? Според мен само оперативните разходи са били в съзнанието на законодателя, когато предвиждат член 317 и 17 и 70 от договора за функциониране на Европейския съюз. Те отварят въпроса за административните разходи, но този въпрос може да се разреши единствено от Европейската сметна палата. Иначе правната рамка за административните разходи е недостатък и сътрудничеството между институциите е, не изправя тази неизправност. Третото измерение на отчетността е преценката. Преценката е, на финансовото управление при освобождаването от отговорност. Е, критиката е към препоръките на съвета и решението на парламента по съответното им значение – всичко е оставено отворено по настоящата правна рамка и трябва да бъде специфицирано. Факт е, че решението по освобождаването от отговорност е публично достояние. Това е полезно, защото е, по този начин критиката, критиката трае с години и може би ще доведе до промяна в поведението. И накрая е, освобождаването от отговорност не води до санкции или само меки санкции, задължения за докладване, но е, санкциите се вписват само в е, правомощията на парламента. Искам да обобщя доводите и на съвета, и на парламента. И двете институции използват правна рамка или пропуските в нея в тяхна полза. Общата основа е, че и двете институции са съгласни, че процедурата по освобождаването отговорност засяга целия бюджет, включително и административните разходи на съвета. Отделното разногласие е дали съвета да бъде проверяван пряко или чрез посредничеството с комисията. Съвета предлага правните разпоредби по изпълнението на бюджета. Договорите покриват целия бюджет и отговорността принадлежи изцяло на комисията. Но как тогава пряката намеса на други институции може да бъде оправдана? Тук съвета се позовава на член 52 от финансовия регламент, по силата на който комисията възлага правомощи на други институции по изпълнението на техния дял от бюджета. Но тук прехвърлянето на правомощия се тълкува от съвета като делегиране. Тоест, другите институции се разполагат в позицията на национални органи или международни органи по съвместно управление. Според съвета това е делегирано от страна на Европейската комисия, която по принцип никога не делегира отговорност по изпълнение на бюджета. Друг важен довод на съвета е естеството на индивидуалните решения по освобождаване от отговорност от парламента. Е, е, съвета смята, че това са вътрешни документи, изработени от парламента, за да се подготви крайното решение на комисията, е, което няма да доведе до правен ефект извън Европейския парламент. Това е умен довод от страна на съвета, който не може да се успори. Тоест, решението по освобождаване отговорност няма да има нито практически резултат, нито политически такъв. Защото е, е, организацията, която е на прицел, отговаря на критиките на парламента. Но възгледа е много ограничен. Е, е, това е отразено в доводите на парламента. Аз ще се спра само на два от тях. Те са добре известни. Първо, всички институции на практика е, действат като равни при бюджетното управление на собствените си средства. Те назначават собствени финансови служители, е, те е, избират външни аудитори и, под, и поддържат преки контакти с Европейската сметна палата и парламента. Комисията им възлага бюджетно управление и те могат да е, определят насоки по управлението на бюджета и отчетността, но те не играят роля на посредници с останалите институции. Останалите институции е, действат като институции, които самостоятелно управляват бюджета си. Те са органично независими от Европейската комисия. Е, втория могъщ довод в подкрепа на възглед на парламента се основава на разграничението между прехвърляне и делегиране делегирани власти винаги могат да си възстановят правомощията, докато при прехвърляне е, някой трябва да бъде е, представляван и да бъде наложено по силата на договорите от комисията. Прехвърлянето е постоянно и неотменимо. В случая няма делегиране. Тук имаме просто правна рамка. При първата правна рамка е, се възлагат власти от страна на комисията на държавите членки, макар и договорите да не го разписват изрично. Много по-важно е да се посочи, че има ясно е, е, е, ясно разграничение между езиковите тълкувания на член 55 от финансовия регламент. В повечето езиковите версии се е, употребява термина comferral, е, прехвърляне, което предполага собственост на комисията, която възлага власт на други институции. В 8 езикови версии се казва, че комисията признава власт на други институции. Така че е, ние виждаме примерно на френски, на немски, на испански, на финландски, така че е, въпросът далеч не е изяснен. Дори от чисто езикова гледна точка. Въпросът не е ясен, дори е, е, въпросът не е ясен по, езико, по правната рамка, от чисто езикова гледна точка. Сега, искам Искам да кажа, че е, въпросът, е, въпросът опира до легитимността на европейските институции, защото е, няма отчетност на съответните институции. Ние предвиждаме мерки, по които парламента трябва да промени процедурата по е, освобождаването отговорност. После се предвижда усъвременяване на правната рамка и накрая отнасяне на спора до Европейския съд и накрая преговори преговори по споразумението с съвета. Мога само да допълня това, което казаха колегите. Първо, интерституционалното предложение предлага Европейския парламент е, да даде пример за финансова отчетност. Тоест, изпълнението на бюджета от страна на съвета е, не е пострадал от неправилно управление. Европейските граждани ще искат е, те да бъдат е, пример да създадат стандарти за финансова отчетност. И е, вашата комисия трябва да изиграе много важна роля. На второ място да се подобрят въпросниците по освобождаване от отговорност. Може би да се в, в, в, включи вътрешен текст за да бъдат въпросниците колкото може по-обективни, по-състоятелни, т.е. трябва да се види какво е политическото измерение на финансовата отчетност, каква е добавената стойност от работата на парламента. Е, ние предлагаме е, Комисията по бюджетен контрол да засили вниманието върху значението на отчетността, да има финансово лидерство при институционалните преговори. В миналото липсата на консенсус в парламента е намалил ефективността на парламента при преговорите му с съвета. И накрая парламента трябва е, да мисли върху съюзи с членове на съвета, които настояват за по-правилно е, бюджетно управление за да може по този начин да се осъществи промяна в правната рамка. Това е и нашето второ предложение. Е, трябва има различни процедури, като най-добрия вариант е, е обикновена промяна в е, договорите или в финансовия регламент. Тук е, Европейския парламент има законодателна власт но трябва да се има предвид, че промяната в договори предполага ратификация, т.е. това е много дълго и не всички партньори могат да се съгласят, докато промяната в регламента може само да се възползва от пропуски в договорите. Другото е годишния бюджет, вътрешните процедури по контрол, но те не могат да обслужват дългосрочни цели, защото това е най-низкото ниво в иерархията на законодателните текстове. Основните въпроси, които трябва да се направи промяна. Първо, дали съвета представлява орган, който трябва да се освобождава от отговорност? Ако не, това трябва да се изключи от правната рамка. Правната рамка предвижда твърде слабо участие на съвета при освобождаването от отговорност. И е, трябва да се има предвид кой е получателя на финансовия пакет. Може би е време да се е, признае разликата между бюджетен контрол от една страна и е, орган, който освобождава от отговорност. И да се признае, че Европейския парламент остава единствения форум при освобождаването от отговорност. Освен това, е, финансовото управление на бюджета в съвета трябва да бъде преоценено характера на предоставяне на правомощия съответства изцяло на значението на делегиране. И това би трябвало да бъде отразено и в финансовия регламент за да се промени практиката. Що се отнася е, до е, практическите аспекти, всички е, институции би трябвало да е, е, се подават на е, проверка и отчитане и финансовата отчетност се отнася не само до законността и законосъобразността и редовността на разходите, но тя има отношение и към автономността и бюджетната независимост на всеки орган на Съюза. Естествено, нещата са свързани и с прозрачността и отчетност, докладване. Тук е, само ще маркирам е, е, въпроси, свързани с равенство между половете, с права на подаващите сигнали за нередности. Дейността на Сметната палата не е, най-вече спрямо е, парламента и от взаимоотношенията между двете институции не е съвсем ясно е, дали всъщност парламента би трябвало да изисква повече спазване на принципа на отчетност от Сметната палата или когато говорим за съда, и тълкуването на междуинституционалното споразумение трябва да си дадем сметка, че заключенията на съда в крайна сметка няма да се отразят на аргументацията на парламента. Е, парламента много често се оплаква от е, нежелание на съвета да сътрудничи, но е, съветът, както знаем вече, не желае да се съобрази с тези критични бележки и въпреки всичко взаимоотношенията между парламента и съвета не се развалят, не се влушават за дълго, независимо от тази разлика в мненията. И така, какви са правните последствия в крайна сметка, ако съветът откаже да предостави необходимите отчетни документи и съответно парламента откаже освобождаване от отговорност? В миналото обикновено а, а, така, мерките, които инициира парламента, са свързани с законодателната процедура. около 27 случая, общо 7 бяха отхвърлени поради недопустимост. съветът сезира съда, така да се каже, в четири случая във връзка с процедурни нарушения. Би трябвало да се е, промени споразумението, когато се водеха преговорите в миналото, нещата опираха най-вече до разпределяне на правомощията и а, нещата са по-скоро теоретични, отколкото а, а, проблеми на практика, защото а, Казвам теоретични, защото всъщност нещата опират до принципите. И така, става дума за ценности, за уреждане на спорни въпроси, преди да е възникнал истински сблъсък и конфликт между институциите. Необходимо е едно съобхватно споразумение във връзка с процедурата за освобождаване от отговорност и степента на задоволство от спазването на практика на принципа на отчетност при в парламента не е висока, именно поради нежеланието на съвета да се подчинява на правилата, които а, парламента смята, че се отнасят и до Европейския съвет и съвета на министрите. На вниманието на европейските граждани е, в момента е насочено най-вече към действията на Европейския парламент във връзка с отчетността като цяло, прозрачността и е, управлението на финансовите средства и на фондовете. Е, така че е, трябва да се постигне компромисно решение с съвета, като се предложи една, един реалистичен проект документ като основа на преговорите. Надявам се, че това би могло да помогне. Госпожа Гресле, благодаря. С това приключили презентацията или професор Стивенсън също ще е, добави нещо? Не, за момента. Добре, благодаря. Презентацията бе интересна и първите въпроси ще зададе Барт Стас, докладчика. Благодаря. Благодаря на всички наши е, експерти, които направиха презентациите. Ще се спра при въпросите е, на решенията. Е, интересна бе по-скоро втората част на презентациите, когато ораторите предложиха е, варианти за решение на проблемите. Можем ли да намерим, така да се каже, начин на сържителство, модус вивенди е, със съвета? Съветът е, вече изпревари парламента миналата седмица, се опита да засегне спортните въпроси и да предложи, да внесе свое предложение. На основата на това предложение на съвета какво според вас може да добави парламента, какви елементи би могъл да добави парламента към предложението на съвета така че е, то да стане по-приемливо и за парламента, но също времено да бъде е, приемливо и за съвета. Вие казахте, че въпросът се свързва най-вече с тълкуване. Е, и това очевидно е в различното тълкуване, в основата и на различните становища на съвета и на парламента. Кои са основните елементи, е, за да преодолеем тези разлики при бъдещите дискусии. Но е, хубаво би било да оставим време и за въпроси е, на колегите, които са в залата. Да, точно така. Желаят ли присъстващите колеги да зададат въпроси или да направят коментари? Аз обаче бих искала също да кажа нещо по въпроса. Интересно е историческото развитие на процедурата за освобождаване от отговорност. Никога не съм смятала, че има някакви нередности при изразходването на средствата от съвета. Но понякога е, така, емоциите наделяват, точно както при децата. Е, е, като започнем да говорим по тези въпроси и седнем един до друг, е, естествено, е, един или друг е, се вълнува и дразни повече. Нашите въпросници включват естествено въпроси във връзка с докладването от страна на генералния е, директор. От една година тези доклади вече се публикуват, но много често установяваме, че е, всъщност е, съществените факти не са включени в докладите на генералния секретар. То, това, че да, така да се каже, от е, оперативните разходи се отделят е, е, средства за външна политика е, е нещо, което винаги ни е тревожило, защото не отговаря на принципите при отчитане и бюджетиране. Ако правилно ви разбирам, би трябвало просто да предприемем стъпки към законово уреждане на нещата, но дали ще има някакви изменения в договора за функциониране на Европейския съюз, скоро това е естествено въпрос, на който в момента не можем категорично да отговорим. При всички положения ние подготвяме някои предложения за промени. Европейските институции би трябвало да дадат добър пример е, и ние се готвим за едни такива изменения. Многократно сме говорили с генералния секретар е, за това, че е, ако има съвсем нови по същество елементи, които се отнасят до държавите членки, естествено бихме могли да ги представим на тяхното внимание. Колегата Стеховски поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Всъщност нямах възможност да изслушам презентациите, които очевидно са били важни, но когато говорим за освобождаването от отговорност на съвета, като че ли няма какво толкова да дискутираме всяка европейска институция трябва да бъде легитимна и трябва да бъде прозрачна е, за гражданите. И именно е, това е, е целта и на цялата процедура за освобождаване отговорност. Не става дума за това как действа Сметната палата, как действа парламента и кой какво иска. не, че смятаме, че някой ни лъже или че мами, или че е, е, върши нередности и финансова злоупотреба. Не, не става дума за това. Става дума за това, че един е, междувременно вече пряко избран от гражданите орган, като Европейския парламент, трябва да вземе мерки за отстраняване на евентуални е, нередности, за да се отчете пред избирателите. Ние, госпожо председател, посетихме и САЩ и бяхме изненадани, че като установихме, че там не съществува такава процедура. Докато тук на тази е, процедура се възлага твърде много. От нея се очаква всъщност е, да е, създаде и да укрепи доверието на гражданите към европейските институции. не бих казал, че е, има големи грешки, но все пак е, е, има известна е, е, така тенденция е, за това, че нещата е, не протичат абсолютно коректно. Европейските институции е, до този момент очевидно е, не са се справили с проблема за безотчетност на съвета. И би трябвало да създадем, може би, основата за а, включване на а, процедура за освобождаване на съвета от отговорност като стандартна процедура няма нужда от повече работни групи и, е, и е, няма да. Е, когато го направим вече е, по законов път, няма да се налага да се червим пред журналистите и да се червим как да. отговаряме на въпросите какво става с съвета и кога ще бъде освободен от отговорност. Госпожа Аяла Сендер. Да, благодаря, госпожо председател интересно, е, естествено. Да си дадем сметка, че години наред е, не можем да се справим с е, този въпрос. Много въпроси възникват, които се отнасят не само до отношенията между съвета и парламента, но и е, до държавите членки – в които всъщност съществува такава процедура за освобождаване от отговорност. Съвета, това са държавите членки. Съществува ли някаква възможност, някакъв инструмент или някаква формула в тук, е, е, в Европейския съюз, която да ни помогне да се справим с проблема. Много често си казваме, да, добре, не можем, е, така да се каже, да действаме по стандартния подход е, спрямо европейските институции. Това е една е, исторически погледнато нова е, конструкция, но същевременно е, съществуват редица инструменти, формули, възможности, методи, е, които могат да ни помогнат е, да решим този е, назряващ конфликт. И именно препоръки бих поискала от е, експертите в това отношение. В... Стана дума за това, че е, може да се сезира и съда. Ние, парламентът, е, е, направихме много по отношение на легитимността на нашата институция, включително и по отношение на освобождаването от отговорност И като видим всичко това, което сме предприели до този момент, се питаме сега, трябва ли действително да направим и тази радикална стъпка и да сезираме съда. Защото много често, когато сме го правили и когато сме преговаряли, да кажем, по този въпрос във връзка с изменение в договора, сме губили Да, по отношение на разпределянето на правомощията, по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност като цяло сме постигнали немалко вече, но големият въпрос все още остава отворен. Може би съдът е, в крайна сметка ще се произнесе не в наша полза, ще каже, че сме отишли твърде далеч, например, и тогава ще бъдем е, в много неизгодна позиция. Ще загубим и част от нашата правдоподобност, и част от нашата легитимност. Така че много бих искала да чуя коментара на нашите експерти за това дали те ни препоръчват една такава стъпка. Интересно е да се прочете едно такова съдебно решение, да проследи аргументите е, на доста страници. Сега, кой от нашите гости би желал да отговори на направените, поставените въпроси и коментарите? професор Авдеев. Okay, ich fange gerne an. С удоволствие ще започна и колегата Бенедето ще отговори на въпросите на господин Стас. А, аз ще започна с а, казаното от вас, госпожо Гресле. Въпросът е... С, с, за това, че става дума за един дълъг конфликт, с дълга история, казваме го и с двете резюмета. За това за нас е важно да проследим промените на рамковите условия през последните десетилетия. Да, сега съвета наистина прави много повече в изпълнителната област, колкото през 70-те години. Но има и други промени в историческата рамка и можем да направим връзка между двата представени документа. Дискусията за отчетността госпожа Санчес Парек много хубаво обясни. На първо място е, от изискването, стои изискването за прозрачност. Няма ли прозрачност, всичко останало, правото за напоставяне на въпроси и така нататък, няма да се получи право на вземане на решения и възможности за санкции. За това аз мисля, че това е много съществен елемент. Наистина ние констатирахме, че няма податки за това, че зад данните за бюджета се крият някакви злоупотреби с бюджетни средства, но разбираме и аргумента в светлината на прозрачността особено, че всяка форма на непредоставяне на информация задължително поражда недоверие. Не само спрямо не само сред евродепутатите, но и сред широката общественост. И в този исторически контекст моето усещане е, че става дума за някакви остатъци от между, междувластие. Т.е. определени звена на съвета се опитват да запазят тази автономия, която, с която са свикнали от десетилетия. Сходно е положението и в други сфери, например политиката в областта на сигурността и правосъдието. Структурите продължават да са интер, между междуправителствени като по своята същност. Затова настоятелно ви препоръчвам при промяна и реформа на договора да поставите въпроса, защото това е принципен въпрос за разделението на властите между европейските институции. Тя, този въпрос далече надхвърля обичайното тълкуване на проблемите. Господин Бенедети, благодаря. Ако разбирам правилно въпросите за какво е, при, е, какво е приемливо от предложението на съвета за парламента, което ни връща към 2011 година. Тогава парламента е на мнение, че това е неразумно. Процедурата за вземане на, за освобождаване от отговорност се гради на различни компоненти, да речем договор за функциониране на Европейския съюз, член 419. Имаме и регламента по финансовите въпрос и е, съответно е, точки 3, и 94, приложение 4 от финансовия правилник. Договорът е пределно ясен. Съветът препоръчва. Съветът може да препоръча неистина. Това е партньор партньорство, в което всяка институция предоставя необходимата информация. Част от препоръките са препоръки на съвета за освобождаването от отговорност на парламента и съответно обратно за раздел 2. И това е атмосферата, в която трябва да се постигне на ново споразумение, за да не се стигне до неизпълними решения. Това е друг въпрос, но доста тревожни гласове се чуха, че трябва да се избегнат а, такива абсолютно твърди рамки, докато парламента очаква да види ще има ли реформа на договорите, което може би ще стане факт през следващите години. Но не можем да сме сигурни. Сигурно е обаче, че подобно между институционално споразумение е форма на ново джентълменско споразумение и аз категорично бих настоявал за клауза за приключване или е, изтичане на валидността и да се реши как точно, и трябва да решите как точно да я оформите. Друг въпрос, дали държавите членки имат собствена система за освобождаване от отговорност? Някой да, някой не е моя отговор. Как да се приемат националните бюджети и каква е отчетността там. Тук картината е много пъстра в 28-те държави членки и някои от европейските институции от самото начало се позовават на френския или германския модел. Това, което знаем е, че евро... бюджетът на Европейския съюз дори в началото началото на европейската интеграция в далечните 50 години на 20 век, е бил обект на известни съмнения от страните, държавите основателки. Е, мислено е за промени. Аз специално визирам споразумението от 1970 година. Тогава за първи път Европейския бюджет, а парламент получава право да променя бюджета. 75 година парламента получава изключителното правомощие да освобождава освобождава от отговорност. Договорът от 75-та година въвежда и съзнаването на сметна палата. И така, парламента може да променя бюджета, да освобождава от отговорност. Има сметна палата. И това не е защото държавите членки се опасяват от липса на демократичност, но те смятат, че европейската интеграция, бюджета, хармонизацията поражда известни несигурност. Е, така че залагат система за контрол с правомощията на парламента и с сметната палата. Парламента може да каже не, ако европейски институции като комисията надхвърлят правомощията си или действат както не е предвидено. И така, много от правомощията на парламента от ранни времена са един вид застраховка за държавите членки за неси, срещу несигурни или отрицателни последствия от европейската интеграция. Това са един вид гаранции срещу евентуални негативни последствия от европейската интеграция. председателката, а виждам, че госпожа Санчес Бароя има нещо да ни каже. Искам да добавя няколко коментара по казаното от господин Бенедето относно евентуалното междуинституционално споразумение или това, което го наричаме модус вивенди. Искам да подчертая, да обърна внимание на, на последния вариант на нашата записка. Би било интересно да се заложи на ценности, които въвежда Лисабонския договор. Те присъстват изрично в текста. Те трябва да присъстват изрично в новия текст, защото те са задължителни за двете институции участници. Например, прозрачност – откритост, дори добро администриране. Това е едно от основните права, присъства в хартата за основните права и е задължително за всички институции, които се включат в междуинституционално споразумение. Така че новия сценарий не е различен. Нека заложим в новото междуинституционално споразумение на тези е, ценности, на доказателство за обективност ще се постигне, ако двете институции привлекат по-силно сметната палата в решаването на административни въпроси. Понякога е пренебрегвана сега с, в светлината на начина по който се осъществяват дейностите по бюджета. И бих предложила сериозно да направите оценка дали е, реципрочността е толкова важна. Всъщност съвета прави, не прави кой знае какво с информацията, която получава за финансовия менеджмент дали съвета да прави оценка на финансовата дейност на парламента. Парламента, а, пък ако приеме да следи за админи... отчетността на администрирането на съвета от тази, тази договорка е, съвет, е, парламента само ще спечели. Нещо, което в момента е, не, се, не, не е заложено. помислете рационално какво ще прави парламента. Каква полза ще има съвета от реципрочността и каква парламента? Госпожо Гресле, вие Попитахте за окончателния вариант на записката. Ние ще включим в нея, по наше скромно мнение, какви правни изменения са необходими, като храна за дебат тук в парламента. Мисля, че действителността и, фина, и правната рамка се разминават. И член 55 от финансовия регламент лесно може да бъде изменен. Като, например, се каже, Член 55 в момента гласи, че комисията ще докладва на другите институции. А, а, може да се каже, институции извън комисията могат да а, бъдат потърсени, когато става дума за раздели от бюджета, имащо отношение към тях. Така че това е само един пример за такива мънички промени, които могат да бъдат въведени в правната рамка. Нашето предложение, това е нашето предложение за окончателния вариант на записката. Вие също така споменахте въпросниците. Искам неофициално да добавя, че дори аз като независим наблюдател бях е, шокирана от тона на някои стари въпросници някои конкретни въпросници не допринасят за взаимното доверие между институциите. Може би няма вътрешни процедури. Това е причината. Процедури, които позволяват да се гарантира противотежест на а, позицията, на фигурата докладчик просто да се организира процедура, така че всяка предоставена информация, каквото и да се предоставя на другата институция, да отговаря на добрия тон между институциите. Госпожа Яла Сендър зададе въпроса за националната формула. Това е въпрос, по който не мога за жалост да дам отговор. На въпрос за съда Доколкото аз разбирам между институционалните съдебни процедури, сезирането на съда – за тъл... и искане на тълкователно решение ще усложни нещата, но в окончателния вариант на нашата записка ще намерите и по-подробен текст за уреждане или отнасяне на междуинституционални конфликти към съда сега за изпълнителните функции на съвета и управлението управленските функции на съвета по отношение на бюджета. Напълно съм съгласна. Съвета се разрасна, особено след финансовата криза. Изпълнителните му функции нараснаха, но позволете да припомня, че целта на освобождаването от отговорност е да проверява, да следи за финансовото управление. И част от това междуинституционално доверие се изгражда, когато комитета за бюджетен контрол се използва освобождаването от отговорност за освобождаване за контрол на други институции по отношение тяхното по поведение спрямо бюджета и прощавайте, но след като има правомощия за освобождаване от отговорност, които се използват за критика на други институции по въпроси, които може да нямат пряко отношение към бюджета и неговото изпълнение. Когато става дума за въпроси, където парламента няма функции на парламентарен контрол, това е, налива масло в огъня на междуинституционалните търкания и ще отслаби позициите в бъдещи преговори, говоря за позициите на парламента парламента. И за вътрешен дебат ще кажа, че ще бъде интересно, за да се прокара ясна разграни... разграничителна линия. Какво влияе на бюджета, какво не влияе на бюджета. И да се опита, препоръчително е проява на максимално зачитане на тази връзка. Факт е обаче, че правомощията за бюджетен контрол са е, целево ориентирани комисията. Е, тук с сметната палата е, с, с а, определени правомощия, имащи отношение към бюджета. Да, тук може би е добре да се под помисли за договора, да се помисли дали може да се постигне различна ситуация, при която правомощията на парламента при освобождаване от отговорност са свързани с европейския бюджет. Така ще имаме правомощия на парламента, адекватни на сметната палата и цялата система ще стане по-завършена вътрешно. Но това, разбира се, предполага сериозна промяна на настоящата система, което пък ще изисква, предполагам, е, сериозна политическа енергия. Председателката, благодаря. Направо ми взехте думата от устата. С радост ви чух. Проблемата, проблемът е, че ние трябва да изготвяме въпросниците, за които говорите, на английски. А познанията по английски не винаги са най-добрите и е, английския е много учтив език и очевидно не го използваме както трябва. А ние искаме да пестим време и средства. Само да ви обясня защо а, а, така се стига до тези резултати. А, сега аз не мога да се закълна в английския на всеки колега, но за нас това е сериозен. Е, сериозен проблем имаме с тези въпросниците. Не подценявам казаното нито от вас, нито го омалуважавам, Напротив, но се опитваме да стандартизираме нещата, за да разтоварим и нашите асистенти, които ежегодно с крайна неохота тръгват да изготвят тези въпросници. Е, и те имат да обработка почти 12 000 страници документи Ähm, които ние трябва да разгледаме. Ам... Желаят ли нашите гости да споделят още нещо? Ако не, благодаря най-сърдечно, преди да дам думата на докладчика за заключителна дума. Много ни помогнахте. Е, темата ни интересува и ще търсим решение. И е, наистина трябва да помислим за казаното от вас за междуинституционалните отношения. Сега господин Барт, Барт Стас. Благодаря, госпожо председател. Това бе наистина интересна поредица от изказвания, а и много полезни. Въпросът остава как парламента може да подобри работата си. Няма да правя заключения сега, но това, което споделихте, е много полезен, полезно за нашия, за целия процес, за всички политически групи. Това бяха два ценни за нас часа. С интерес ще очакваме окончателния вариант на изготвения материал. Надявам се този документ да ни помогне и в бъдещите дискусии с съвета. Още веднъж сърдечна благодарност. Мисля, че така дадохме старт по пътя към а, зададе се въпрос за това кога ще е готов доклада, дали ще ни отговорите, казва госпожа Гресле. А, от ние имаме нужда от още две седмици време. И аз горе-долу в този срок. Още веднъж в заключение благодаря на членовете на комисията и административния състав за отправената покана. За нас беше голяма чест, да но сме ви били полезни. Председателката, благодаря и ние. Сега пристъпваме към заседанието на координаторите. Моля всички, които не са, нямат правомощия за участие в това заседание,